Meine sehr verehrten Damen und Herren, Уважаеми госпожи и господа, мисля, че е време да започнем, независимо от това, че залата не е препълнена в никакъв случай. Но тъй като в момента заседават толкова много парламентарни комисии е, и има гласувания в някои от тях, нашите колеги е, предпочитат да гласуват е, в съответната комисия. А, ето, че е, в нашата комисия в момента не се предвижда гласуване и затова няма чак толкова много членове. Но това е, са последните месеци преди края на легислатурния период, така че колегите, които <laughs> участват в различни парламентарни комисии, желаят с гласа си да подкрепят определени тези, определени идеи. Е, но, независимо от това, че залата не е препълнена, както казахме, е, продължаваме с нашия дневен ред е, и продължаваме с едно изслушване на тема наследство, е, законодателството във връзка с наследяването и защита на е, възрастни е, в уязвимо положение. Господин Лехнер е докладчик на Европейския парламент. Приятно ми е, че мога да поздравя и господин Вандеркерк Хове от Европейската комисия, господин Филип Свитала от Генерална дирекция е, данъчна политика. Е, е, господин професор Лага и малко по-късно към нас ще се присъедини и Антонио Лопес Историс Лайт, но и господин Рихард Фирмстон, който е нотариус от Лондон. И така, господин Лехнер има първо думата. Благодаря, господин председател. Трябва да ви кажа, че по тази тема съм работил много ефективно с редица колеги. Разполагам с 10 минути, за да ви напомня кои са основните моменти в регламента. Регламента урежда и въпроси свързани с компетенциите, въпроси, които се отнасят до приложимото право, обичайно право, изборно право, е, изпълнение на е, решенията е, и автентичните документи, както и европейското удостоверение за наследство. Ето, това е един цял пакет. И това е правилното решение, защото изолираните решения не биха довели до добър резултат. Решаващата основа всъщност в този случай е, е, е правото на е, прехвърляне на правата. И също времено правото, на, което дава възможност именно за постигането на едно общо европейско удостоверение за наследство, което да бъде валидно в различни държави членки. Имам опит от различни е, заседания и е, прояви, е, провеждани на тази тема. Знае, че много от гражданите се интересуват много от тази тема. И за тях е много важно текстовете на е, правните актове да бъдат разбираеми тъй като е, за обикновения гражданин всъщност е важно да се знае, че там където е обичайното му местоживеене, там където той се ползва с избирателни права, къде се ползва с определени права, които във всеки случай въжат и във всички останали 28 държави членки на Европейския съюз. Ето това е важно за гражданина. Междувременно има много проведени заседания, конференции, е, срещи с граждани. Е, колегата Лагард е, също е участвал заедно с мен в тези срещи и опитът ни е положителен. Същевременно има и някои критични е, бележки. Е, нещо, което не е необичайно за един юрист. От национална гледна точка, от е, гледна точка на е, националната догма е, в е, правото, е, се водят дискусиите. Е, хората е, не могат да е, надхвърлят рамките на националната понятийност. Това е нещо, което очевидно за момента пречи. В разпредвите на регламента се търси отново това, което е характерно за националното законодателство, но Важно е сега да се тълкуват е, е, правните текстове. И това не означава непременно да търсиш е, буквалното съответствие, а да търсиш смисъла, естествено. Същевременно при тълкуването на законовите текстове, в случая текстовете на регламента, трябва да се търси историчния подход – Госпожа Фантер Керхов най-вероятно ще се съгласи с мен, че в рамките на законодателния процес ние действително подобрихме първоначалното предложение на комисията. Така че е, и трите институции допринесоха за това подобрение и Европейския парламент, и съвета, и комисията. И това стана благодарение на нашето добро е, конструктивно сътрудничество, основаващо се на доверие. Ще се спра на един наглед е, маловажен, може би дребен проблем. Е, ние е, спорихме до последния е, момент е, за е, конкурентното право. Е, като ставаше дума за случаи на смърт, в които еднозначно и така нататък. Аз се борих до последния момент срещу това еднозначно. И исках тази думичка да се заличи. Струва ми се, че а, имах основание, защото Ставаше дума в крайна сметка за завещанието за, а, а, на а, починалия. И а, в този смисъл а, завещанието обикновено се приема, че е категорично и еднозначно. Тоест тази думичка няма да я намерите на друго място. Защитата на гражданите – доверието, което гражданина в крайна сметка гласува на законодателството, на правната система в страните на Европейския съюз стават ясни именно по пътя на тези подписани от граждани на завещания или разпореждания в случай на смърт и така нататък. Става дума за проблеми, които съществуват естествено в е, 25 междувременно е, държави членки и е, в скоро време мисля, че броят им ще нарасне и те ще станат 26. Когато говорим за приложното поле на регламента, за обхвата на регламента, трябва да правим разлика между а, вечното право и а, а, правото на наследство. А, това е а, нещо, което трябва да бъде много ясно разграничено. В противен случай много често ще се налага да се налага да се сезира Европейския съд. В Германия тези въпроси се уреждат в член 173 от закона, но и там, струва ми се, нещата не са ясно регламентирани, така че Хубаво би било в най-скоро време да подобрим и текста на регламента за вечното право, така че да постигнем желаното разграничение. И така, от една страна имаме европейско удостоверение за наследство и от друга страна имаме е, уредените в националните законодателства е, производства или процедури. Те се запазиха. Това бе желанието на е, законодателя и това е в крайна сметка израз на либералния характер на нашата общност, на Европейския съюз. В случаите, в които гражданите не желаят да тръгнат по пътя на националното процедура или националното производство, те избират европейското удостоверение за наследство. Нека да си представим, че е, става дума за белгийски гражданин, който тук е, разполага с е, някакъв недвижим имот, заедно с своята съпруга, отива в Италия, но недвижимото му имущество е тук в Белгия. Белгийското право е в сила белгийските нотариуси. не попадат обаче е, в обхвата на дефиницията, която дадохме на съд. Нали така, госпожо е, Вандеркерхофе, ще се съгласите с мен. Но същевременно е, наследниците биха могли да решат въпроса и по силата на италианското законодателство и да се възползват от уредената в италианския закон процедура. Дори не се нуждаят от европейско удостоверение за наследство. В Германия има съд по наследствените дела и удостоверението за наследство се издава от е, този съд. Аз смятам, че и в случаите, в които се налага тълкуване на националното е, законодателство и на е, разпоредбите, които е, се отнасят до правата на гражданите за унаследяване, е, трябва да се запази либералния характер на е, европейската правна система. Т.е. гражданинът да може да избира. Да няма е, задължение да се възползваш от законодателството на едната или на другата държава член, в която и е местоживеенето на наследодателя или на наследника. Участвах в една конференция, в която стана ясно, че няма а, дори и следа от е, някаква е, правна уредба относно е, наследството и унаследяването. Това са Монголия и Тайландия. Не можем да регламентираме неща, които са е, регламентирани вече по друг начин. Това беше първоначално тезата, която е, ние поставихме е, на масата. Става дума за двустранните договори с трети страни, да кажем Германия, Италия имат договори с Турция. И в тези договори е, са уредени, включително и въпроси, свързани с унаследяването. Е, очевидно ще си поблъскаме главата, ние юристите, как точно да уредим взаимодействието между договореното вече в двустранните договори и е, европейското законодателство. Връщам се отново на европейска почва, процедура комитология разпратени са вече е, писма и въпросници до държавите членки. Всичко това е, естествено ще бъде обобщено. След това е, ще се опитаме по някакъв начин да систематизираме информацията, защото за момента законодателството е много различно във всяка държава член и нещата са непрогледни за гражданина. в крайна сметка ние работим върху едно по-добро европейско законодателство, именно за да облегчим гражданите. Трябва да се допитаме естествено и до съответните професионални сдружения, до камерите на нотариусите, но федералното правителство в Германия, например, в крайна сметка ще трябва да вземе решението Искахме да изчакаме известно време, за да видим как точно ще заработи и Хакската конвенция. Не, обичайното местоживеене би трябвало да бъде всъщност задължителния критерий. Е, това се очертава като е, заключение от е, този първоначален период на наблюдение. Но трябва да се ориентирам към приключване. Опитахме се да пощадим, така да се каже, материалното право на държавите членки, поне доколкото това бе възможно. Знаем, че имахме и други е, случаи, в които това не бе възможно. Понякога уеднаквяването на законодателството в Европейския съюз, поне такава беше аргументацията на комисията, носеше някакъв економически ефект. В случая мисля, че добре уравновесихме нещата, така че е, запазихме и економически ефект, но е, най-вече е, облегчаване на гражданите и е, Същевременно пощадихме, както казах, и материалното право на държавите членки. Данъчното облагане това е проблем, който все още ни създава немалко ядове в рамките на националните политики не виждам големи проблеми, тъй като няма, така да се каже, някакви професионални организации, някакви профсъюзи или други, които да се интересуват да запазят именно националните правомещия в това отношение, но при всички положения проблемът стои пред нас и ние трябва да поработим. Добре. Dann darf ich jetzt така, няма лоби в това отношение при е, наследниците и наследотателите. Госпожа Лихтенберг, а, е, няма, а, е, така да се каже, наследници, които да са от някаква държава, в която да, изобщо да няма данък наследство, нали? Това е истината. А, госпожа а, Карен Вандекеркхофе има думата сега от името на комисията. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря, господин Лехнер. Е, винаги е много приятно е, да ви чуе човек как говорите за регламента за наследяването. Вие сте все такъв ентусиаст, какъвто бяхте при работата върху регламента. В момента сме е, горе-долу на половината път е, от приемането на регламента през 2012 година и момента на влизането му в сила в държавите членки през август 2015 година. Сега е добре подходящ моментът да се направи един преглед на постиженията. В крайна сметка, когато се приеме регламент, работата не спира, а продължава. Първото, което ние правим в комисията в сътрудничество с държавите членки, е разработването на стандартните формуляри, които са предписани от регламента. Както знаете, те са 5 на брой. 3 се използват в контекста на признаването и допускане на изпълнението на решения, достоверни актове и съдебни спогодби. След това имаме стандартна молба е, за издаване на европейско удостоверение за наследство и накрая е, самото европейско удостоверение за наследство. Е, работим в момента е, по процедурата на комитологията, като тази работа започна през октомври 2012 година. До сега са проведени три заседания. Почти сме приключили, е, проектът на акта е готов. Е, може би дори днес, ако не днес, утре ще бъде изпратен за превод. Надяваме се, че всички езикови варианти ще бъдат готови своевременно, държавите членки ще могат да ги погледнат и се надяваме през април или май тази година да приемем акта за прилагане, което ще остави достатъчно време на органите в държавите членки да се приспособят към изпълнението на регламента от август 2015 нататък. При разработването на тези формуляри сме се опитали да обърнем особено внимание на някои аспекти. Опитваме се да направим формулярите максимално лесни за използване – от потребителите не е лесно, когато си имате работа с 28 различни правни системи. Всеки иска да види във формуляра типичните понятия на своята правна система. Така че опитваме се в максимална степен да приведем в съответствие терминологията с различните национални законодателства. Формулярите ще съществуват и в електронен вариант и се опитваме да направим разлика между задължителна информация, такава, която е необходима във всички случаи, и незадължителна информация, която ще се изисква само в някои случаи. И тогава тези части, които не се попълват, ще изчезват на края на попълването и документът максимално ще се упростява. Опитваме се предварително да решим и проблема с възможните измами. В смисъл, че компетентният орган трябва да посочи а, коя част на документа трябва да бъде попълнена и коя не, да няма промени в последствие и се опитваме да включим максимален обем информация, който ще позволи на органите, които изпълняват регламента, да пристъпват към изпълнение на съответните действия максимално бързо. Да кажем, изчисляване на лихва или други подобни, за да може да се действа бързо. И така казвам, че работим по реда на комитологията. В работната група се ползваме с голяма благодарност от съдействието на съвета на нотарията, на нотариусите към Европейския съюз и на Европейската асоциация на поземлените регистри. Това е първото, по което работим формулярите. Второто, което правим, е събиране на информация. Както знаете, в края на регламента е предвидена система на обмен на информация. Първо, обмен на информация за материалното право и за процесуалните изисквания на държавите членки досежно наследяването. Такъв обмен на информация вече съществува, защото съветът на нотариусите има прекрасна веб страница с информация за националните законодателства. Е, тя е, е, е разработена от проект финансиран от комисията. Тази веб страница ще бъде заимствана от Европейската съдебна мрежа по гражданско-правни и търговско-правни въпроси и мрежата ще управлява страницата в бъдеще. Съдържанието ще бъде приспособено към изискванията на регламента и е, също така същата информация ще бъде предложена на портала Електронно правосъдие. Тъй, че е, когато е, гражданите имат нужда от информация за някои от законите за наследяването, в някоя държава членка, те ще могат да я намерят на тези платформи. Е, също така регламентът предвижда обнародването на информация с практическо съдържание. Например, е, координатите на органите, е, натоварени с изпълнението, мястото, където ще се подават жалби, мястото, до което да се адресират молбите за европейските удостоверения за наследяване, как да успорват тези удостоверения. Европейската съдебна мрежа е разработила е, матрици, образци за структурираното събиране на тази информация. Е, държавите членки ще изпратят до ноември 2004 година и след това комисията ще публикува информацията както в официален вестник, така и в така наречения съдебен атлас. Е, Комисията е изпратила писмо с матриците на държавите членки на 4 февруари с искане те да предложат съответната информация. На трето място искам да се спра и на въпроса, който засегна господин Лехнер. Е, някои органи и институции, които не са съдилища в строгия смисъл на думата, също имат компетентност в отделни държави членки в сферата на наследяването. Значи, е, е, изпратили сме искане на държавите членки е да ни подадат информация за случаите, в които, например, нотариуси имат право да приемат задължителни актове във връзка с наследяването. те действат в тези случаи подобно на съдилища, не толкова като нотариуси. И държавите членки трябва, макар да няма срок за това, да ни предоставят информация, кои са тези органи или служители. Четвъртото направление на нашата дейност е електронният регистр на завещанията и на европейските удостоверения за наследяване. Както знаете, един от основните проблеми при наследяване с международен елемент е липсата на информация за това, че покойният е, е оставил завещание в някоя държава членка. Практически няма как да научите това. Вече има проект, в който участват няколко държави членки е, и Целта на този проект е да се направи взаимна връзка между съществуващите национални регистри на завещанията. Ще направим на по-късен етап изследване, за да видим дали можем да предвидим паневропейска свързаност на всички съществуващи регистри в държавите членки в областта на наследяванията и завещанията. Също така ще проучим възможността да се създаде или паневропейски регистър на европейските удостоверения за наследяване или да се стигне до взаимна свързаност на националните регистри за този тип удостоверения. Това ще спомогне за намаляване е, на е, възможността е, за паралелни производства, когато за едно и също наследяване и за една и съща наследствена маса действия предприемат органи в различни държави членки, просто защото никой не знае, че работи и някой друг. Това са въпросите, по които извършваме проучвания в момента. Не смятаме, че е, при влизането на е, регламента в действие е, през август 2015 ще бъдем готови с функционираща система, но поне работим. По отношение на държавите членки, в момента е, се работи в контекста на Европейската съдебна мрежа по гражданско-правни и търговско-правни въпроси. Е, имаше едно заседание миналата година. Е, до края на тази година ще бъде организирано и друго заседание. Държавите членки, особено някои от тях, преценяват дали не е необходимо да преработят част от своите закони за наследяването и ня... дали да не въведат изменения в някои други а, свързани нормативни актове, например тези за поземлените регистри, за правата на чужденците. А, това са все области, които изискват внимание, дори регламентът да е пряко приложим във всички случаи, разбира се, е, държавите членки ще е, погледнат преди всичко законите си за наследяване, тъй като е, много от тях са доста отдавнашни и се нуждаят от актуализация. В момента също така държавите членки предприемат и постъпки за организиране на обучение, защото регламентът предполага изменения на някои основни принципи. Някои държави членки минават от принципа на гражданството към принципа на обичайното место живеене. В някои държави членки се прави много строго разграничение между наследствени закони и правни закони. Е, така че и тук е необходимо обучение на хората, които ще изпълняват регламента. Мога да ви уверя, че работата по изпълнението на регламента върви. Актът за прилагане, така наречен изпълнителен акт, ще е, бъде прият е, според е, нашите очаквания най-късно през април тази година, а регламентът ще започне да се изпълнява от август следващата година. Както каза господин Лехнер, досежно международно правните договори на държавите членки, е, държавите членки трябва да ги съобразят така, че те да не противоречат на общностното право. Комисията активно следи какво правят държавите членки и се опитваме да окажем помощ на унези от тях, на които се налага да преразгледат своите конвенции. Но това можем да окажем като помощ само по искане. До сега не е поступило искане от нито една държава членка в този смисъл. Благодаря много, госпожо Верхове. Сега ще чуем от господин Свитала данъчния аспект на нещата. Господин председател, уважаеми членове на комисията, за мен е чест да представя работата на комисията и бъдещите и намерения по отношение данък наследство. Аз се наричам Филип Свител и работя в политическата секция на Генерална дирекция данъчни въпроси и а, митнически съюз. Както знаете, през 11-та година комисията излезе с препоръка до държавите членки да избягат двойното данъчно данъчно облагане на наследствата. Комисията излезе също така с насоки за избягване на дискриминация в тази област. Позволете да очертая първо контекст. Както ви е известно, въпросите за данъчното облагане се вземат, е, се решават единодушно в съвета на министрите, което създава затруднение. Едновременно с това сме наясно, че гражданите трябва да могат е, да се възползват от преимуществата, които им дава единния пазар. Така че данъчните пречки и препятствия не би следвало да им създават затруднения, ако искат да упражнят това свое право. Така че през 2011 година комисията излезе с списък от, с така наречен топ 20, а именно най-често срещаните проблеми сред гражданите на вътрешния пазар. Там неизменно присъстваха данъч... въпросите за данъчно облагане на наследствата. Затова ние решихме да направим допълнителен анализ. Бе на възложен е възложена задача на консултант, който да проучи въпроса за, и да излезе с предложение за решение за избягване на двойното данъчно облагане и ам, дискриминация. Е, благодарение на това проучване ние се здобихме с информацията, че има все повече проблеми с данъчното облагане на наследствата. Напреди преди всичко поради нарастващия брой на гражданите, които се движат из територията на Европейския съюз и гражданите, които притежават недвижимо имущество в държави членки, различни от тяхната родна държава. А също и портфе, инвестиционни портфейли, т.е. хората инвестират в недвижимости в други държави членки и при наследяване това може да породи проблеми. Наблюдаваме и още нещо. Проблемите, които съществуват, не са сериозни, що се отнася до е, сумите за държавите членки. За държавите членки данъците, данъка наследство не е основен изход на доходи за хазната. Е, обикно, дори напротив, това е дребен източник на приходи. И при трансгранични случаи Става дума общо за е, данъчни суми в размер на милиард и половина до 2 милиарда, е, милиарда евро за цели Европейски съюз. Но Гражданите, които трябва да плащат данък наследство в, с трансграничен елемент, имат сериозни проблеми. Така че не говорим за много пари от гледна точка на държавите членки, но много сериозни проблеми за самите граждани. Е, потърсихме решения и констатираме, че решенията не са толкова много. Първо, разгледахме е, списъка на спогодбите за избягване двойното данъчно облагане при наследства. Няма много такива в Европейския съюз. Има конвенция образец по този въпрос е, от 1982 година от ОИСР а както чуваме от тях, те нямат намерение да разработват нов е, образец е, или стандарт за такава конвенция за избягването на двойното данъчно облагане на наследствата. Очевидно комисията е изправена пред е, сериозна задача, защото редица дела са заведени е, пред е, Съда на Европейския съюз именно по въпросите на дискриминация. Комисията е изправена пред редица проблеми. Първо, двойно данъчно облагане. Е, ние издадохме, излязохме с препоръки по, по този въпрос. И на второ място борба с дискриминацията. По този въпрос комисията излезе с насоки за държавите членки, давайки указания как да бъдат разработени недискриминационни системи. В нашите препоръки ние предлагаме по принцип на държавите членки едностранно решение, което означава, че те биха могли да въведат едностранно дан, данъчно облегчение за граждани, които наследяват в трансграничен аспект. Тази система би позволила до някъде да се избегне двойното данъчно облягане на облагане, като гражданите ще плащат е, ще плащат данък наследство само в едната държава членка, па бил той и най-високия възможен при, е, между двете държави. Държавите членки приветстваха препоръките на комисията, обсъдихме ги през 2012 година с държавите членки. Е, според държавите членки това е едно уместно решение. И по принцип е, те изразиха съгласие по отношение на преценката на комисията относно общото състояние на нещата. През ноември 2012 година организирахме конференция с асоциацията СТЕП. Е, тук виждам е, лица, които участваха и тогава. Тя бе оценена като много полезна и получихме широка подкрепа от участниците за нашата инициатива. Сега позволете да ви кажа какви са следващите стъпки, които предвиждаме относно данъчното облагане на наследствата. В момента комисията работи по един следващ доклад. А, той трябва да бъде готов тази година. Става дума за освобождаване от данък наследство и там ще направим преглед на законодателните промени, внесени от държавите членки след нашите препоръки от 2011 година. Е, освен това, явно има необходимост от създаване на работна група с основно две цели. Първо, е, обобщаване на най-добрите практики в държа, от държавите членки във връзка с преодоляване на затруднения и проблеми при на данъчното облагане на наследствата и е, всичко това в светлината на препоръките. Тази експертна група ще бъде създадена в най-близко бъдеще. Документите вече са подготвени и ще обявим публично е, възможност за заявяване на кандидатурите, обявяване на, за кандидатстване, извинявайте, в рамките на месец-два с 2014 и 2015 година ще бъдат годините за активна работа на тази експертна група. Другото, което планираме е да проведем е, обществено допитване и консултации относно данъчното облагане на средствата, за да установим напредъка по отношение избягването на двойното данъчно облагане след нашите препоръки. След това, обобщавайки тези данни, ще анализираме развоя на нещата, дали държавите членки са подобрили своите данъчни системи, как ще направим оценка, ще изготвим доклад за тази оценка и на тази база ще решим какъв курс на по-нататъчни действия да предприемем, може би включително и законодателни предложения. Благодаря. Председателят, благодаря господин Свят, Свитала. Сега конкретните форми на приложение. Е, професор Пол Лагард. Имате думата. protection des adultes vulnérables. Благодаря, господин председател. Закрилата на възрастните хора в уязвимо положение става все по- важна с застаряването на населението на така наречените развити страни и с растящия бич на болестта на Алцхаймер. Днес се смята, че около 6,5 милиона души в Европа са засегнати от тази болест, като прогнозата за 2040 година е те да станат около 10 милиона. Държавите членки се стараят да осигурят правната закрила на тези болни, но го правят на принципа всеки за себе си и от тук нормативната уредба много се различава на различните места. Към тази трудност се е, добавя и факта, че проблемът придобива международни измерения. Е, без е, да говоря за имиграцията към нашите страни на хора от юг и от изток, бих се спрял на преместването на хора от нашите краища към страните от така наречения слънчев пояс, където те решават да приключат земния си път. Придобиват вещи, придобиват недвижими имоти. И тъй като аз съм бретонец, бретанец, ще ви кажа, че имам предвид англичаните, които идват да купуват имоти в Бретан. Е, значи, е, тук е, трябва да имаме предвид както личните права на лицата, така и вечните им права. Ако се прецени за необходимо да се организира закрила, тогава Органите на коя държава ще бъдат компетентни да организират такава закрила и съгласно кой закон? Ако е предприета мярка за закрила спрямо едно лице, ще бъде ли тя призната, когато това лице промени своето местоживеене е, или в държавата, в е, която то притежава имоти. Ако има нужда лицето за дълго време да постъпи в е, болница, кой ще може да предприеме такава стъпка, да вземе това решение? Ако е, за да живее в чужбина, по финансови причини е, лицето би трябвало да си купи застраховка живот, е, да деблокира банкова сметка или да продаде недвижим имот, кой ще има правомощие да допусне това? Въпросът е такъв на правна сигурност. Никой банкор, банкер няма да иска да ангажира своята отговорност без гаранции продавачът на един имот също трябва да бъде гарантиран срещу евентуално съдебно отстраняване? както и купувачът. Всички тези е, въпроси се поставят е, както в национален план, така и в отношенията между държавите членки, а и в световен мащаб. В световен мащаб Хакската конференция по международно частно право е дала добри отговори, отдавна озрели. Е, след е, така е, бурното разместване на пластовете, предизвикано от конвенцията от 19 октомври 1996 година за закрила на децата, в сила за 26 държави членки на Европейския съюз от общо 28, Хакската конференция изработи конвенцията от 13 януари 2000 година за международна закрила на възрастните хора. Тя е подписана до тук от 15 държави членки, от които 14 са такива на Евро... държави членки на Европейския съюз и е ратифицирана от 7 държави членки на Съюза плюс Швейцария. Тази конвенция конвенция има много широко приложно поле. Тя се прилага в ситуациите с международен елемент, към закрилата на лица, които поради а, промяна или недостатъчност на личните им възможности, на личния им капацитет, не могат да се грижат за собствените си интереси. Тя обхваща в член 3 всички режими на закрила, настойничество, попечителство, съдебна закрила на недееспособни лица, а, назначаване на грижи, както и а, установяването на недееспособността, определенето на органите на закрила, настаняването на възрастния човек в подходящо заведение, защита на неговата личност, защита на, неговите, на неговото имущество и всички мерки въобще свързани с неговата закрила. Без да засяга материалното право на договарящите държави, тази конвенция уеднаквява правилата на международното частно право, досежно да е компетентността на органите, приложимия закон, признаването и изпълнението на решения и е, създава възможности за разширено сътрудничество, въпреки че това сътрудничество не е задължително. Няма да навлизам в детайли, но нека припомня основната идея на тази конвенция. Тя а, възприема като водещ принципа на обичайното местоживеене. Съответно и органите на това място са компетентни по въпросите на закрилата, защото те са най-близо до съответния човек. А, сезираният орган трябва да прилага собствения си закон. Това е много голямо предимство, а, защото за сезирания орган несъмнено ще е по-лесно да прилага собствения си закон, а не чущ закон. И а, същевременно Именно е, това е най-лесното е, решение, което елиминира трудностите, свързани с разликите е, между държавите членки във връзка с доказването на чуждестранните закони. Конвенцията в специални текстове урежда тъй наречения мандат, представителната власт на възрастния човек, докато той все още е способен да се грижи за интересите си. Също така се възвежда а, признаване на а, органите а, и на техните решения а, там, а, където е необходимо. Сътрудничеството между държавите членки, между договарящите страни е, е гарантирано чрез задължение за определене на централен орган, който има възможност е, и е, задължение е, да дава информация и да оказва сътрудничество. Сега поставя се въпроса дали в Европейския съюз трябва да се направи нещо повече от тази конвенция. Проблемите, които съществуват вътре в Съюза, са точно същите, като тези, които решава конвенцията от Хага от 2000-та година. Общата архитектура на тази конвенция всъщност много напомня е, структурата на последния регламент е, и последните регламенти на Европейския съюз. Взаимно признаване, компетентност, е, определене на приложимия закон. Това въжи и за регламента за наследяването, за който се говори до момента. Е, всички решения, предложени от конвенцията, които изхождат е, от е, компетентността на държавата по обичайното местоживеене на възрастния човек, са в пълно съответствие с правото на Съюза. Следователно, може да се помисли за разработване на нов регламент, който да възпроизведе голяма част от разпоредбите на конвенцията. Едно такова начинание обаче може би ще създаде проблеми с правното основание. Понеже бях запитан за мнението ми, мисля, че подобен подход, създаването на нов регламент по тази тема, ще бъде нещо трудно. Ако си спомним особено трудностите при изработването на е, регламента за наследяването и във всички случаи ще бъде излишно е, усилие. Е, значи, кое е най-доброто решение? Е, то съответства на позицията на парламента, изразена в резолюцията му от 18 декември 2008 година. И то е да се стремим към общо ратифициране на конвенцията от страна на всички държави членки. Естествено, че ратифицирането изисква време. Може би обаче не толкова време, отколкото се боим. Всъщност Европейския съвет е, с едно свое решение, е също датиращо от 2008 година, е дал разрешение и е приканял държавите членки да ратифицират другата конвенция, за която споменах 96-та година за закрила на децата, която е близка по структура до регламента Брюксел 2А. Това решение на съвета се увенча с успех, защото както вече с държави от общо 28 вече са ратифицирали Хакската конвенция за закрила на децата. Надявам се, че и останалите две ще го сторят скоро. Е, защо да не направи съветът нещо подобно и да прикани държавите членки да ратифицират и конвенцията от Хага от 2000-та година? Ако Европейският съюз следва да предприема нещо специално, то трябва да се предприеме не преди влизането в сила и прилагането на тази конвенция от всички държави членки. Благодаря. Благодаря на колегата Лагард. А сега ще дам думата на господин Фенсън. Имате думата. Благодаря, господин председател. Като един от експертите в експертната група а, за регламента за наследяванията, заедно с професор Лагард, много се радвам, че регламентът е стигнал до този етап. Много съжалявам, че Ирландия и Великобритания не решиха да участват в този регламент. И въпреки всичко, много се радвам, че регламентът напредва, както и работата по него. Искам да цитирам и бележката на господин Лехнер за твърде обширните цели и разширителното тълкуване на този регламент. Това е свързано с моите бележки. Великобритания не е обвързана от нормите на регламента, но много от британците ще бъдат засегнати. Около 40% от Великобритания а, имат имоти в чужбина. Лондон е шестия по големина френски град, казваме ние. Така че много граждани на Великобритания ще бъдат засегнати от този регламент. От гледна точка на практикуващия специалист, един важен въпрос е кой е държава членка по смисъла на регламента. Зная, че господин Лехнер и много други специалисти ще заявят категорично, че Великобритания, Ирландия и Дания не са засегнати от регламента. Само, че самият регламент не казва това ясно. Според мен, ако се пристъпи към разширително тълкуване на регламента, няма причина, поради която човек, който живее в Англия, да не подлежи на английското право на наследяване, защото това е правото на държава членка. Тоест, практикуващите специалисти се сблъскват в момента с една неяснота. Дали по смисъла на член 34 тези три държави членки са държави членки по смисъла на регламента. Действащото право в Ирландия и Великобритания е схизматично, и ние прилагаме закона по местонахождението на имота за уреждане на всички въпроси, свързани с имотите. Та, е, тоест, а, ако а, има имот в Франция, ще се прилага френския закон. Тази препратка допустима ли е по регламента? Ние не знаем и това е неясно за специалистите. Другият важен въпрос е този свързан с частичното препращане частичното ранвуа. Там разпоредбата на член 34 ясно предвижда, че частично препращане към друг закон е възможно. Например, лице, което притежава недвижим имот, примерно в Испания, но обичайно пребивава в Съединените щати, е, ще бъде свидетел на това, че за недвижимия имот Испания ще приеме препратка към нейното законодателство, докато за останалата част от наследствената маса не е ясно препращане към кое законодателство ще се извърши. Това е нещо, което затруднява специалистите. Друг въпрос, който според мен е интересен, е необходимостта от. Е, попълване на, наследна, на наследствената маса с имоти, които се намират на различни места. Този въпрос не е изяснен до край. Недвижимите имоти в държави извън Европейския съюз ще се подчиняват на изискванията на различни закони. Недвижимите имоти е, в е, някои обстоятелства със сигурност ще се подчиняват на такива имоти, както и наследяването по-общо. Значи, тук е, Европейският съюз ще третира местния закон като приложим към наследствената маса като цяло. Обаче е възможно различни наследствени закони да се прилагат към различни имоти, които попадат в масата и това ще е голяма новост за някои държави членки. Един голям въпрос, разискван в доста държави членки, е свързан с така наречения обществен ред. Степента, до която френският недвижим имот винаги е, е се е подчинявал на изискванията на френския закон, ще се промени ли или няма да се промени? Е, в момента, както казах, по тези въпроси има доста е, сериозни разисквания. От по-обща гледна точка, целта на регламента сякаш е, е един закон да се прилага към цялата наследствена маса. Независимо дали е, имотът се намира във Франция или в друга държава членка. А, където и да се намира имотът, не трябва да има и изменение в е, приложимия закон. А, е, този въпрос, е, свързан с обществения ред, би трябвало да се изясни, за да може да се постигне общата цел на регламента. Тук сега ще се спра на данъка наследство. Категорично той не е в приложното поле на регламента, но един валиден избор на закона променя наследниците, а оттам и променя данъците. Тоест, регламентът може да има отражение в данъчната сфера. Добре е, е това, което е, казва комисията, че работи за данъка наследство, само че е, във всички случаи сегашния регламент може би ще доведе до повече изменения в данъчната сфера, отколкото първоначално е смятано. Има място за прилагането и на споразуменията за избягване на двойно данъчно облагане, когато две държави членки могат да обложат с данък един и същи имот. Всъщност гражданите може би не си дават сметка за тези данъчни последици все още. И сега да се спра на темата, разисквана от професор Лагарта, конвенцията от Хага. Бих приветствал отново конвенцията, то тя е огромна стъпка напред за много правни системи. Защото до нея е, много държави имаха твърде объркани, неясни норми на международното частно право. Добре е, че са започнали ратифицирането на конвенцията. Като практикуващ специалист от Великобритания, много се радвам, че Великобритания е, е ратифицирала е, но е, тази ратификация, за голямо съжаление, се отнася само до Шотландия, но не и до Англия и Уелс. Би трябвало е, да се упражни натиск върху държавите членки да ратифицират пълноценно, колкото е възможно по-скоро. Има знаци, че Ирландия ще ратифицира в близко бъдеще, може би същото ще направи и Португалия. От практическа гледна точка расте броят на случаите, с международен елемент, където се поставя въпроса за дееспособността на физическите лица. През последните 3-4 години в Великобритания имахме доста такива съдебни дела, свързани преди всичко с лица, които се движат от една държава до друга. Възрастна жена, която от Калифорния се премества в Англия, млад човек, който се движи от Ирландия до Англия, възрастна жена преместила се от Франция в, Швейц, в Шотландия, както и възрастна жена преместила се също от Англия в Шотландия. Това са четири различни случая които иллюстрират колко полезен е регламентът и каква прекрасна работа ще свърши. Е, той обаче има своите ограничения. Във връзка с представителната власт, регламентът само урежда приложимото право. Той не урежда е, приемането или е, упражняването на предоставените правомощия по представителство. И така, въпреки че регламентът може да се определи като необходим, категорично има действия и стъпки, които Европейският съюз следва да обмисля вече. Би трябвало да има а, някаква форма на европейска форма на пълномощно, може би европейско пълномощно. Това би било много по-лесно. Тук ще цитирам член 38 от конвенцията, досежно правомощията на упълномощените лица. Много полезно би било тези правомощия да бъдат обвързани с един европейски формуляр, с един европейски документ, съставляващ пълномощно, който да е приложим и признаваем в целия Европейски съюз. Мисля, че това изчерпа всичко, което исках да кажа. Още веднъж изразявам съжалението си, че Великобритания не е по-активна, но много се радвам, че някои от е, е, нашите предложения се радват вече на значителен напредък. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Фемстан. Сега питам аудиторията, има ли въпроси? Коментари? Колега Лехнер, от ваша страна. Първо, трябва да кажа, че съм много съгласен с казаното от е, професор Лагарта. Действително това би било най-доброто решение. И се надявам, е, че е, действително ще постигнем именно такова решение. И вече ще имаме по-малко проблеми. Нееднократно с вас сме обсъждали тези въпроси. Всъщност не би трябвало да има съмнение в това отношение. Не знае дали комисията гледа по същия начин на този аспект. Трябва ли е, е, да гледаме на е, Дания, Обединеното кралство, и Ирландия като на трети страни? Е, има ли друг е, е, избор в този случай? Всъщност, е, възможно ли е да е, останат, така да се каже, два режима е, в рамките на Европейския съюз, които да се прилагат паралелно. Според мен от 99-та е, година, е, поне откакто аз съм тук в Европейския парламент, е, нещата много съществено се подобриха. Да, цялата система като че ли се подобри. Имам предвид изобщо всичко, което сме направили в сферата правосъдие. Но естествено комисията би трябвало много точно да из, проучи въпроса, да направи съответните е, проверки и е, да отговори е, еднозначно. В този случай държа на думичката. И така. И по същия начин стоят нещата и във връзка с трети стра... държави, с трети страни. Всъщност, как точно ще се действа по отношение на третите държави, които в крайна сметка, всеки, който не участва в даден регламент, не се присъединява към него, е, е за нас е, трета държава, трета страна по отношение на този регламент. Така че е, има немалко е, така, основания е, за Обединеното кралство и за Ирландия да се присъединят е, към този регламент. Но е, всъщност е, Техните мотиви са други. Е, няма да подпишат, е, хем са част от, е, така да се каже, пространството, хем не са. Друг е въпроса в крайна сметка как ще се постигне именно това хармонизиране в страни като Испания, където имаме различни режими. Също една, един германски гражданин, един белгийски гражданин в Испания, да кажем, ще може съгласно регламента, да унаследява по линия на регламента. От друга страна, един гражданин на Обединеното кралство е, ще има е, по-други възможности в рамките на е, унаследяването на недвижим имот тук в Европа, след като Обединеното кралство няма да може да се възползва от европейския регламент. Тоест, в такъв случай, на принципа на местонахождението на е, имот Алекс Рейсите е, ще е, се прилага германското, белгийското, испанското право. Така че това е в крайна сметка или избраното гражданство, или местонахождението, или обичайното местонахождение на лицето. Но очевидно ще имаме различни варианти. И така, по отношение на данъчното облагане, е, също бих искал да кажа няколко думи. Е, причината в очевидно не е в комисията, ако има някакви проблеми в това отношение, то очевидно има е, във връзка с различията между държавите членки. Така че би трябвало да се помисли е, първо за една рамкова директива, за да се оточнят понятията. Какво, е, е, какво означава имущество или активи в чужбина, е, имущество в дадена държава. Така че това според мен е решението или първата стъпка най-малкото, макар че в Германия има много съпротива, мога само да клатя с недоумение глава. И така, аз смятам, че трябва все пак да мислим за едно сближаване на европейско равнище, за съгласуваност на законодателствата в държавите членки Държавите членки е, на практика вече е, нямат друг избор. Те трябва да надхвърлят националните граници. Те трябва да мислят е, за хармонизация повече и това ще бъде един стимул и по отношение на съгласуването на данъчната политика на държавите членки, защото все повече граждани напускат пределите на националните държави. Госпожа Тайн има думата. Съвсем кратък коментар като а, наблюдател на Европейския парламент по Хакската конвенция. Аз приветствам предложението, което току-що чухме. Има много проблеми в рамките на съдебните производства, действително практикуващите юристи се сблъскват с много-много проблеми, така че аз приветствам всяко решение в посока хармонизация. Председателят, тъй като не виждам други е, желаящи да се изкажат, смятам, че можем да приключим с тази на дискусия и по този начин и с изслушването. Благодаря много на всички, които участваха в дискусията. Благодаря най-вече на нашите експерти. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е, е точка 20. Докладът на госпожа Де Оденберг. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко дума за, думи за изменението на този регламент а, във връзка с вземанията в малък размер. И Можна приготовят тилко драфт. Имахме много малко за този документ, защото за това време би било възможно най-много да се нахвърля един проект от доклад. А останалата част от законодателната дейност ще продължи през следващия мандат. Е, така че за момента ние сме до тук, така да се каже, с възможностите си и на следващите две заседания ще се постараем поне в тази степен да придвижим документа, като се има предвид економическата криза в Европа и е, колко натоварено е европейското правосъдие, мисля, че този фактор има и економически импликации. Така че този регламент може да ни послужи за това, че въпроса за искове с неголям материален интерес може бързо да се реши. До тук процедурите са много сложни. Вземанията е, са само до 2000 евро, а пък процесуалните разходи, е, ако не бяха по-високи, то бяха много близки до този размер, така че е, на практика се оказа определени измами в размер до 2000 евро се, не попадаха под ударите на закона така че е, лица с недобри намерения имаха възможност да се възползват от това. Така че се говори, има така предложение сумата да се вдигне на 10 000 евро, да не остава 2000 евро. Така че все пак тази бърза процедура да може да бъде е, използвана е, като разбира се така съотношението иск, процесуални разходи или съдебни разходи да е адекватно, така че да се създадат условия за по-нататъчно прилагане на тези разпоредба, защото предложенията на комисията са добри, те могат да облегчат живота на нашите европейски съграждани, но има въпроси, които поставят поставят други въпроси, например възможностите за електронна, обмен на информация, особено при връчване на документи, но за сега пък това не е възможно във всички държави членки. Освен това, има ще предвиден текст за използване на телекомуникационните е, технологии с цел провеждане на съдебни заседания, така че да се спестят е, пътни и други разходи или във връзка с подобни производства. А пък и има случаи, когато някои от страните не, може да, не могат да се явят. Разумни предложения, но не всяки е, съд е, има, е технически оборудван да провежда заседания под формата на видеоконференция. Така че идеите са добри, може би в държавите членки трябва да се помисли за изготвяне, за създаване на съответни включително технически оборудвани съдебни състави, които да са в състояние и да провеждат заседания по видеовръзка и да връчват документи по електронен път. Друг момент, е, е, който е спорен, е свързано с с, свързан с задължението за превод на формуляра Д. Това е един специален, стандартен формуляр, където превод може да се, преводът може да се ограничи само до най-съществената част от съдебното решение. Но държавите членки трябва да се съгласят за сега все по-често се прилага това производство без превод на писмените материали, работи се на английски. Е, това добива така популярност и се питам как държавите членки ще се отнесат към това. Тоест идеята, основните моменти от постановеното решение да бъдат превеждани на съответните езици но по принцип тенденцията е такава и тя може да се оцени като добра. Освен това, държавите членки трябва да предоставят информация относно размера и начина за внасяне на съдебните такси. Е, трябва, разбира се, да се предостави, осигури помощ при попълване на формулярите. И тук е, трябва да се има предвид, че средствата, които се предвиждат под формата на съдебни такси, трябва да могат да бъдат превеждани е, което за сега не е по електронен път превеждани, което за сега не е обичайно за някои държави членки. Така че идеята е съдебните такси да бъдат очертани в разумен размер, защото сега просто процедурата бе, производството беше много сложно заради пътуванията, заради преводите, заради сериозните разходи, които, както вече казах, понякога надхвърлят размера на иска. Така че като цяло предложението е разумно. В момента поддържам контакти с комисията. Задаваме си въпроса дали да се ограничим с 10 000 евро, защото понякога се оказва, че при малки предприятия Следния, средния размер на една търговска операция е около 13-14 000 евро. И тук тази, е, това ускорено производство ще може да е, бъде наистина в полза на малките и средни предприятия. Чакаме да чуем комисията. На следващото ни заседание съм готова да ви дам по-конкретни предложения. Председателят, благодаря много. Желая ли някой да направи изказвания? Благодаря. Продължаваме да следим въпроса. Сега стигаме до точка 21. Госпожа Лихтенбергер, но нея няма. 24 няма, все, няма я доклад, няма го докладчика. Сега 25 точка. Госпожа Александра Тей, Тайн. Благодаря, господин председател. Става дума за становище относно А, правото на присъствие и презумцията за невинност. Тъй като нямаме много време, е, ще бъда съвсем кратка. Водеща е, е комисията е, Либе. Тя е изготвила един документ. Междувременно вече сме в разговор с докладчика, така че до средата на март ще бъдем готови с становището и ще го представя на вашето внимание. Ще се е, определи едно по-високо ниво на защита е, на е, Е, страните е, в наказателните производства, е, отколкото в момента. Струва ми се, че по отношение на доказателствената тежест и така както тя е регламентирана в втората алинея, би трябвало да помислим за това доколко уместно е предложението, което се включва в втора точка. Говори се за това, че в някои случаи доказателствата са събрани по линията на определени мерки за обезпечаване на доказателства да, за ограничаване на тези принудителни мерки, които, да кажем, водят понякога до изтръгване на показания и на признания. Това действително звучи много странно, нали, с принуда да изтръгваш някакви показания или да събираш доказателства. В Германия имаше всъщност един такъв случай. Един доста високопоставен полицейски служител бе заплашвал едно уличено дете, обвиняем да посочи мястото, в което се намира отвлечено дете, след като междувременно вече се оказа, че въпросното дете в момента на, така да се каже, събиране на информация за местонахождението му е било мъртво. Става дума за отвличане е, на дете, за опасност е, за живота, да. Е, и въпреки всичко, в крайна сметка, след като бе разгледан случая с упражняването на принуда и на натиск върху обвиняемия, решението вече не може, при никакви обстоятелства не може да се използва сила и принуда. Много често е, съдът не признава, да кажем, определени е, доказателства, е, които са събрани по непредвидения от закона ред или не отговарят на изискванията на закона, който урежда е, съдебното производство. Е, при всички положения тук има някои е, странни неща, които ме навеждат на мисълта, че аз ще внеса съответните предложения за изменения. Сега, в отсъствие на на обвиняемия в, или на подсъдимия в Германия не могат да се водят съдебни производства. Това при нас е недопустимо. Зная, че и не се предвижда от закона, знае, че има и други случаи, но при всички положения ние сме твърде критично настроени към е, тези е, производства, които се водят в отсъствие на е, подсъдимия, в които дори и съда може да се произнесе и с осъдителна присъда в отсъствие на подсъдимия. Тук ми се струва, че става дума за действително едно много ниско ниво на процесуални права става дума за един минимум, така че би трябвало да се предвиди някакво, може би, изменение. Във всеки случай аз ще подготвя някакви текстове и вие ще бъдете информирани. Предполагам, че и някои от другите колеги ще желаят да вземат думата. Да, благодаря, госпожа Тайн. За момента няма други желаящи да се изкажат, така че сега ще чакаме вашите предложения. Госпожа Лихтенбергер все още не е тук, така че ние не можем да обсъдим точка 21 в момента. Очевидно ще трябва да я отложим за следващия път. А, точка 26 субсидиарност. Нямаме е, е, какво да обсъждаме по тази точка, по точка разни също не. Не ми остава нищо друго, освен да ви съобщя, че следващите заседания ще бъдат на 19 и 20 март. И така, в 17.30 ще започнем с заседание на координаторите. В момента очевидно не можем да съберем всички координатори, така че ще трябва да изчакаме. Благодаря. Благодаря.